Uh, Гласуваме устно изменение номер 3. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Сега електронно гласуване за целия доклад. Два гласа липсват. Приема се с 19 гласа за, няма против, двама въздържали се. електронно гласуване по проекта на законодателна резолюция. Начало на гласуването. Приема се с същото мнозинство. Същия резултата, както на предходното. Продължаваме с гласуване по точка 20 приемане на проекто установище по споразумението Европейски съюз САЩ относно защитата на личната информация Можем да гласуваме с дигане на ръка. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Поздравление на господин Джамбаски. Точка 21. Възможностите на Европейския съюз за подобряване на достъпа до медикаменти Докладът е на господин Дюран. Компромис едно, каза е Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 35. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 36 за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Компромис 2. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 46 за, против, въздържали се, отхвърля се 48 за, против, електронна проверка. Приема се. Компромис 3. Кой е за? против, въздържали се, приема се компромис 4 за, против, въздържали се, приема се 59 за, против, електронна проверка.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 против, въздържали се, отхвърля се. 89 за, против, въздържали се, отхвърля се, 91 за, против, електронна проверка. Приема се. Компромис 8 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 7. Кой е за? Против. Електронна проверка.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 Компромис 11 за, против, въздържали се, приема се. 17 за, против. Струваме се, че се е отхвърля, но нека да проверим. 17.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 електронна проверка. Двадесет седми изменения. Резултат е доста близък. Приема се. 28 за, против, въздържали се, отхвърля се 29 за, против, въздържали се, приема се. Проекто установището като цяло електронно гласуване. Приема се поздравления за господин Дюрон. now uh, draft of... Проекто становище по достъпа на данъчните органи до информация за борбата с спирането на пари. Електронно гласуване. Начало на гласуването. Приема се. Поздравления за господин Хрисогонос. 23-та точка е отложена. So that's all for the vote. С това приключихме гласуването бих искал да направя някои съобщения на председателя относно заседанието на координаторите. Най-напред е, бяха назначени следните докладчици. Доклад по собствена инициатива за подаващите сигнали са докладчици. Ще бъдат господин Кавада и госпожа Розиер. За възстановяването е, на произведение на изкуството ще бъда докладчик аз относно следващото ще бъде докладчик относно аз, имунитета на Депинто господин Либертон, имунитет на госпожа Люпен, ще бъде докладчик госпожа Ферара. Календарът беше прият с измененията за заседанията на нашата комисия през 2017. Господин Звевка беше назначен за член от страна на комисията Юри в мрежата по петициите. На четвърто място координаторите се договориха да поискат отговор за състоянието Number five, the coordinators asked the Secretariat to prepare a series of papers on доклади, свързани с Брексит. Координаторите се договориха да поканят бездистели от председател на патентното ведомство и господин Кетайнен да говорят по пакета по, по патентите през януари, заедно с господин Леня, господин Балтазаря, господин Рапкай, Седмо, координаторите решиха да организират съвместна проява с АВКО по повод 60-та годишнина на Римския договор в началото на 2017 година. Осмо, координаторите а, взеха предвид проекта за резолюция и решиха да не предприемат никакви действия. И девето, координаторите решиха да поканят господин Постулски, председател на Европейската мрежа за обучение на съдините в началото на 2017 година за размяна на мнения. Това бяха решенията, взети на заседанието на координаторите. Сега можем да продължим с 24-та точка в дневния ни ред. Размяна на мнения относно изменение на директива 2004 на черта 37 относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогенни и мутагенни вещества по време на работа. Господин Хрисогонос е докладчик, на когато давам думата. Благодаря, господин председател. Ракът е една от водещите причини за смъртта на работещите в Европейския съюз и това води до съществени загуби относно качеството на живота, но и до косвени разходи, свързани с здравеопазването, както и загуба на настоящи и бъдещи приходи. Засяга също и економиката като цяло намалява на личната работна сила, също засяга разходите за здравеопазване. Освен това има разходи, свързани с замяната на заболелите лица. Освен това има разходи, свързани с по-високия риск по време на работа. Измененията на директивата от 2004 година относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогенни или мутагенни вещества, цели да се подобри законодателството на ЕС в тази област и да се осигури по-голяма яснота и равнопоставеност за стопанските субекти. Предложението цели да се обхване в директивата голям брой химикали, като например прах от хидрозин, фибри и други. Всички те са признати като канцерогени от държавите извън Европейския съюз, както и от Международната организация за научни изследвания в областта на раковите заболявания, но не са класифицирани в наличната система на Европейския съюз. Целта на предложението е също да се определят пределни стойности за експозиция на канцерогенни и мутагенни вещества по време на работа, като се базират на последните научни доказателства, като се сравняват съществуващите национални лимити, които са определени. Това може да доведе до 2069 година да се спасят над 100 000 човешки живота. За това аз предлагам да се прекрепи това предложение. Необходимо е да се следва подхода на предпазливостта. По-добре е да има превенция, отколкото в последствие да се справим с токсичните ефекти. Призовава се за създаването на парадигма за предотвратяване на ракови заболявания като се отчитат различни взаимосвързани фактори, които водят до развиването на такива ракови заболявания. Действия трябва да се предприемат на европейско равнище, да се гарантират по-добри здравни стандарти за хората, също да се намали експозицията на работниците, да се защитят основните права а, за, на живот, на а, труд и здраво, здраве. Благодаря. Господин Люпин, той има думата. Е и аз подкрепям предложението на докладчика, подкрепям предложението на комисията. Искам да, да, да изтъкна нещо допълнително обаче. От много години, десетилетия, се, се говори, че ракът се дължи единствено на генетична предразположеност. Най-после е, стана ясно, че ракът може да бъде следствие от излагане на определени продукти, на определени работни условия. И най-агресивните видове рак, сега вече е ясно, че са резултат от липсата на, на, на, на предпазни мерки на работното място, така наречените трудови заболявания. Разбира се, че се предвиждат обещетения за жертвите на трудови заболявания. Но като цяло липсват инвестиции в здравословните и благоприятни условия на труд такива, които биха възпрепятствали развитието на заболявания. Та, мисля, че това е нещо, което ние трябва да, да, да насърчим и да популяризираме. Благодаря. Председателя, благодаря ви. Не виждам други желаящи да се изкажат по тази тема. Сроковете както е посочено при вас, господин Хрисогонос, нали няма промени? Да, няма промени. Благодаря ви. Господин Хрисогонос, така и така сте тук. Може ли да, да разгледаме въпроса, който пропуснахме вчера, 31 точка, съвсем накратко? Благодаря, господин председател. Става дума за прилагането на директива 2008-52 по някои въпросите на медиацията по граждански и търговски дела. Това се прилага при трансгранични а, спорове по граждански и а, търговски въпроси, това число семейното право. Това е директива, която облегчава достъпа до альтернативно решаване на спорове, като насърчава медиацията по-специално и осигуряване на здрава връзка, тясна връзка между медиацията и съдебното производството. Трябва да се има вреди, че медиацията е разходоефективен метод за извънсъдебно решаване на спорове в тези области на правото. Това е така, защото е по-вероятно страните е, да изпълняват споразумения, по-вероятно да изпълняват е, е, споразумения, постигнати чрез медиация. Това също така намалява и бремето, върху, което пада върху съдебните системи. Проучването на комисията показва, че изпълнението на директивата за медиацията е, е оказало сериозно въздействие върху законодателството на много държави членки. Освен поставянето на някои, въвеждането на някои основни условия за медиацията и правила, трябва да се подчертая, че е, директивата е довела до по-широкото прилагане е, на медиацията в целия Европейски съюз, понеже повечето държави членки са са а, е, разширили обхвата на, на директивата, така че да, към него да спаднат и местни въпроси, а, национални въпроси. От друга страна има и трудности, които са свързани с националните системи за медиация. На практика са свързани най-вече с състезателната традиция на, на съдебното производство в много държави членки и, функци... и механизмите за контрол на качеството. Освен това, мерките, които се използват за насърчаване на медиацията и обучението в тази област, не, не, не се развиват и не настъпват а, достатъчно бързо, колкото може да се желая повече. Медиацията чест, рядко се използва по системен начин от страна на страните, както и на а, техните правни защитници или а, адвокати. Прилагането на директивата трябва допълнително да се подобри чрез някои мрежи, като се има предвид е, успеха, но в същото време и ограниченото прилагане на медиацията, трябва да се проведе обширна осведомителна кампания, така че да се повиши осведомеността на обществото в отношение на ползите от медиацията. Защото медиацията не е традиционен способ за решаване на, на, на, на спорове и трябва да се насърчава и популяризира. Трябва да се изтъкнат предимствата на медиацията. Срока за изменения е 8 февруари 2017 година. Благодаря ви. Благодаря. Искам да върна внимание, че по тази тема ще проведем семинар на 29 ноември от 16.30 до 18.30. Благодаря ви. За изложението не виждам желаящи да вземат думата, така че продължаваме по редовния дневен ред. 26 точка. Споразумение между Европейския съюз и правителството на Канада за прилагането на законодателството в областта на конкуренцията. Господин Любретон докладчик, заповядайте. Благодаря. Господин председател, Търговията между Европейския съюз и, и Канада съществува отдавна и именно на фона на това от 1999 година се изпълнява споразумение между двете страни за сътрудничество на органите по конкуренция, за защита на конкуренцията. 17 години се прилага и като цяло по задоволителен начин. И все пак, обаче, в след тези 17 години трябваше да се, да се усъвремени това споразумение. Именно за това разглеждаме това становище. Не става въпрос за сета, това е напълно отделен въпрос. Целта на, на преработката е да се облегчи обмена на, <clears throat> на решения между органите за защита на конференцията. Разбира се, поверителността на информацията винаги е гарантирана това, когато това е необходимо. Също се предвиждат редовни срещи между страните, за да се подобри обмена на информация. Така че моето заключение е, че е, е желателно и полезно това преразглеждане, съвременяване на споразумението. Така че моето а, мнение е благосклонно. Благодаря. Не виждам желащи да вземат думата. Така че ще кажа само, че крайният срок за внасяне на предложения за изменение е 11 ноември, 12 часа. Измененията са допустими само тогава, когато са в разрез с предпоръките на, на, на докладчика. Гласуване няма да има, докато съвета не поиска нашето съгласие. Така че в момента е, сме в етап на изчакване по това досие. Uh, let me uh, just welcome the... Бих искал да приветствам сега делегацията Халкидабар. Бар асоциацията, която комисията, парламентарната ни комисия посети през месец септември. By... Продължаваме. Осма точка. Change of views on the discharge uh, 2000... Обмен на мнение по освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 година. Съда на Европейския съюз, господин Любретон. Още веднъж становището ми е положително по освобождаването от отговорност, защото има много положителни моменти в него. Сметната палата не, не, няма някакви особени, няма особено мнение. Статистиката е, е добра разработена и представена, защото 15 е, статистиката за времетраянето на делата в съда показва, че те се движат в срокове, в съвсем разми... в разумни срокове. 12 месеца, например, съда за, за служителите. Броя на делата, които се гледат годишно, нараства в 2015 в сравнение с 2015 година с 4%. Това е добре. После изпълнението на Екория вече е възможно по електронен път и това се изпълнява. Това също е успех. Имаме повишение над 200 случаи на ползване през 2015 година. След това балансът между мъже и жени на висшите ръководни а, длъжности, баланса между половете е подобран. Така че това са петте основни а, положителни а, момента, които ми позволяват да подкрепя освобождаването от отговорност изказвания. Искам да благодаря на господин Любретон за, за стегнатото описание. Съжалявам, че колеги отсъстват от заседанието, най-вече от тези, които а, бяха се противопоставени на реформите в Съда на Европейския съюз. Данните, които докладчика ни, показва, ни, ни представи, показват колко необходима, всъщност колко нужна е била реформата. Броя на съдите е, трябва да се увеличи поради нарастването на броя на делата, въпреки че въпреки че средната продължителност на производствата е спаднала, тя продължава да е твърде дълга. 15 до 18 месеца е доста, но, но все пак това е, е спад от над 20 месеца на дело средна продължителност. Много се радвам, че частично благодарение на информацията, която а, получихме от Светната, палация, а, светната палата, можем да, да проверим а, а, доколко реформите, които се изпълняват в съда, се движат в правилна посока. Както знаете, нещата ще станат обект на щателен анализ едва след няколко години, но поне знаем, че вървим в правилна посока. Не виждам други желащи да се изказват. Може да приключим разискването по тази точка. Това 27 е следващата. В раздел контрол на делегирани актове и мерки за изпълнение. Това е въпрос за регламент за изпълнение на Комисията за установяване на формулярите, посочени в регламент 655 от 2014 година. За съжаление, госпожа Ферара докладчик отсъства, но тя не внася никакви възражения. Така че, освен ако а, присъстващите е, депутати имат възражение, можем да приключим дискусията по тая тема, по това досие. Това е последната точка от, от дневния ред за сутрешното ни заседание. Тъй, че искам да ви напомня единствено, че след обед ще се проведе а, семинара за преработване на регламент Брюксел 2А. Благодаря ви за участието. И ще се видим отново след обед.